съкратено и ще се включи в протокола на днешното заседание. Имаме и искане от страна на Комисията за международна търговия, която иска корекция в текста. Тази корекция се приема съгласно член 216, параграф 4, ако в рамките на 24 часа една четвърт от депутатите не заявят своите възражения. Е, вие може да намерите текста на корекцията на веб страницата на днешното заседание. Всъщност бях уведомен току-що, че няма